Dear colleagues, good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Можем да започнем. Свен. Sorry about this chair. but... Съжалявам, господин председател, но виждам, че Перванш е тук Получихме списъка за гласуване за доклада БЕРЕС в 2,5. Списъкът е от 75 страници. Не мисля, според мен, че би трябвало сътрудниците ни да работят по този списък. Би ми се искало днес да не гласуваме по този доклад, защото при положение, че списъкът за гласуване ни се изпраща в 2.30 през нощта и става дума за толкова важна тема като економическото управление, която се обсъжда в толкова деликатен момент. Не трябва да поемаме отговорността за подготовка на гласуването в толкова кратък срок. Нека не гласуваме по този доклад днес. Председателят, благодаря ви. Разбирам аргументите ви, но трябва да кажа, че доколкото знам, текстовете на компромисните изменения са ви били предоставени преди доста време а в настоящия списък за гласуване единствената промяна е последователността на измененията. Има промени и в измененията обхванати от компромиси. Дневният ред вече е прият, така че трябва да продължим по него. Отбелязваме си онова, което казахте. Господин Гиголд, да, господин председател, от вас зависи да вземете решение. Имаше промени в измененията, обхванати и съответно необхванати от компромиси. Затова и трябваше да има промени в списъка за гласуване. Обхванатите от компромиси изменения така или иначе няма да бъдат гласувани. И това е много важно с оглед на проявяването на отговорност по време на гласуването. Вие ще вземете окончателното решение, но нека преди това си отговорите на въпроса дали процедурата наистина се провежда в съответствие с принципите на демокрацията. Благодаря. Преминаваме към следващата точка контрол над делегираните актове и мерките за изпълнение. Днес ще говорим за директивата и регламента за пазарите на финансови инструменти. Имам важен проект за делегиран акт. Ще говорим за него. Ще говорим и за регулаторните и технически стандарти за изпълнение. Днешното разискване се провежда своевременно в навечерието на приключването на работата по делегирания акт. Приветствам постигането на неофициално споразумение за преразглеждането на проекто текста. Целта на това преразглеждане е да се ограничат проблемите, с които се сблъсквахме в миналото, проблеми свързани с технически промени, които могат да възпрепятстват удължаването на периода за внасяне на възражения. Както казаха и някои колеги, преразглеждането е с чисто техническо измерение парламентът не би искал по този начин да се подхожда към въпроси от техническо естество, тъй като това ще намали прозрачността на отношенията между органа за ценни книжа и пазари и комисията. Приветствам с добре дошъл господин Мартин Мерлин, директор на дирекция финансови пазари. Приветствам и господин Мажор. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Сега ще дам думата и на двама ви за кратко въведение в темата. Имате 7 минути. Благодаря, господин председател. Добро утро. Европейският парламент прие втората директива за пазарите ни финансови инструменти през 2014 година. Целта бе да се повишат ефикасността, интегритетът и устойчивостта на финансовите пазари. За целта се предвижда постигането на редица цели, като повече прозрачност на пазарите, по-голям обем на търговията, която е регламентирана. Изпълнение на ангажиментите поети на ниво Г20 за пазарите на деривати, улесняване на достъпа до кредитиране за малките и средни предприятия, укрепване на защитата на инвеститорите и отчитане на технологическите промени, най-вече чрез регламентиране на високочастотната търговия. Това бяха предвидените цели. Новите разпоредби следва да влязат в сила от 3 януари 2017 година. А що се отнася до делегираните актове, т.е. актове, които не се основават на задължителните технически стандарти на органа за цени, книжа и пазари, то ще видим, че има четири области, в които комисията предоставя технически консултации чрез работната си група. Тези четири области ще бъдат важни за днешното разискване. Първо, ще трябва да постигнем споразумение по редица важни определения. Трябва да определим правилните критерии и прагове трябва да дадем определение на високочастотната търговия, както и на стоковите деривати и на валутните деривати. Трябва да се предвидят и разпоредби за предоставянето на данни от местата за търгуване. Ще трябва също така да предвидим и добри разпоредби за функционирането на малките и средни предприятия за първоначалното и продължаващото допускане до търгуване. Ще трябва да се споразумеем и за постоянното докладване във връзка с емитирането. Ще трябва също така да приемем и добри правила, които да определят in which situations investment research които да определят кога са възможни стимулите и кога проучването на инвестициите не представлява стимул. Комисията все още няма окончателна позиция за бъдещите си действия в тези области. но при всички положения трябва да се постигне консенсус колкото се може по-бързо. Трябва спешно да се предприема действия, за да има яснота както за участниците на пазара, така и за националните компетентни органи преди влизането в сила на акта. Упоменах делегираните актове. Сега ще се спра върху обвързващите технически стандарти. В тази област комисията следи отблизо работата на органа за ценни книжа и пазари. Знаете, че бяха обменени писма между органа за ценни книжа и пазари и генералната дирекция на комисията във връзка с задължителните технически стандарти. Целта на тази кореспонденция бе законодателният акт да е в съзвучие с законодателството на Съюза. Разбира се, надзорният съвет на органа за ценни книжа и пазари ще има последната дума по задължителните технически стандарти към момента на приемането на акта. Комисията също така ще може да измени или да отхвърли съответните стандарти след като официално бъде уведомена за тях и бъдат представени за приемане. Така ще спазим процедурата, предвидена в регламента за органа за ценни книжа и пазари. Що се отнася до задължителните технически стандарти, поставяме акцента върху прозрачността преди и след търгуването, най-вече на пазарите на облигации. Не бива да има дискриминация при достъпа до места за търгуване. Трябва да има контрол върху алгоритмичната търговия. Ще трябва да има също така и лимити за позициите, както и за определянето на наличието на спомагателна дейност в търговията с деривати. Благодаря на докладчика и докладчика сянка, господин Фербер, госпожа Суинбърн, госпожа Дот, госпожа Ван Нойвенхойзен, господин Гиголд и господин Демаси за отличната им работа до момента. Особено важно е наистина да изпълним целите, заложени в текста, прият през юни 2014 от съзаконодателите. За целта са ни необходими мерки за изпълнение, които наистина да гарантират яснота. Работата ни е изключително важна и в светлината на по-широко обхватните политически цели – а именно създаването на съюз на капиталовите пазари и насърчаването на заетостта и растежа. Ще трябва да стимулираме растежа, като същевременно ефикасно защитим инвеститорите и насърчим финансовата стабилност. Трябва също така да вземем предвид и съвкупния ефект от различните законодателни актове. Ще трябва да избегнем нежелани последици. Убедени сме, че втората директива за пазарите на финансови инструменти ще допринесе за постигането на тези цели. Но за целта тя трябва да е доуточнена и доусъвършенствана. Задължителните технически стандарти следва да бъдат прияти от органа за ценни книжа и пазари през септември. Делегираните актове на комисията най-вероятно също ще бъдат прияти от комисията през месец септември. Благодаря. No. Благодаря много. Думата има председателят на органа за ценни книжа и пазари. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че бях поканен от председателя и членовете на економическата комисия да представя дейността на ЕОСКП и изпълнителните мерки по директивата и регламента за пазарите за финансови инструменти. Най-напред искам да кажа, че това са най-сериозните и обемни законодателни актове, осъществени от орган за ценни книжа и пазари. Проведахме два кръга обществени консултации и също така периодично предоставям актуална информация на парламента за напредъка и обсъдихме ключовите въпроси на техническите стандарти и технически консултации. Днес ще се спра на три области, които са много сложни. Прозрачност на, при търговията с инструменти, не свързани с придобиване за дялово участие, стокови деривати и теста за спомагателни дейности за нефинансови органи. Най-напред режима за прозрачност на Non-Equity. Той обхваща широк обхват категории активи и изисква поставянето на голям брой прагове, за да може бъдещата система да функционира на практика. ЕСМА анализира бази данни от места за търговия и търговски репозитари, за да намери адекватни решения. Няма да можем да намерим идеалната система, която осигурява баланс между прозрачността и ликвидността и да удовлетвори предпочитанията на всички участници на пазара. Е, становищата на различните участници на пазара за това каква да бъде идеалната система са много различни. Искам да ви уверя обаче, че ние търсим е, разумен компромис и работим по правилата за, непри... за непризливане на дялово участие, когато веднъж е, започнат да функционират. On developments in the financial markets. I can also assure you that we have taken the responses to the consultation Искам да ви уверя, че а, обръщаме внимание на отговорите на консултациите, обмисляме по-гъвкава система. Подобренията трябва да станат реалност, когато регламентът влезе в сила. По спорния въпрос за прозрачност на пазара на облигации, ние се опитваме да направим подхода си по-прецизен. Сега, лимити на позициите. Знаем, че различните заинтересовани лица имат различни притеснения. Когато обсъждаме въпроса, да не забравяме, че изискванията на първо ниво за лимити на позициите е много широк обхвата на договорите е различен от високо ликвиден към напълно неликвиден. Това означава, че ЕСМА трябва да проявява предпазливост и не може да има еднотипен подход. Това означава, че всички решения трябва да се изпълняват след като съветът на ЕСМА излезе с решение. По този начин ще се осигури последователност. Третият област, която вълнува заинтересованите лица, е въпроса дали неинвестиционните фирми извършват инвестиционни дейности като допълнителна дейност. ЕСМА осъществи двоен тест, предвиден на ниво 1. Липсата на висококачествени дейности е проблем който преча нашата дейност. Работим по прагматично решение, но знаем, но сме наясно с това, че трябва отново да огледаме въпроса. Още няколко думи във връзка с казаното от вас в началото, господин председател. Както казахте, става дума за правното качество на текста. Това не е в ущърп на възможността управителния съвет на ЕСМА да излезе с различно становище. И има различни мнения, различни гледни точки, но съм убеден, че когато, се, когато обръщаме внимание на правното качество на документа, можем да ускорим процеса. Председателят, давам думата на господин Фербер, докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на органа за ценни книжа и пазари. Благодаря за доброто, тясно сътрудничество с съответната генерална дирекция на комисията, което продължава вече от доста години. Мисля, че успяхме по същество да усъвършенстваме проектите на законодателни актове, но има още някои области, в които има какво да се направи. Ще се спра върху тях по-нататък. Установихме добро сътрудничество и с органа за ценни книжа и пазари, но има и някои проблеми, които трябва да решим в бъдеще. Ще бъда по-обстоен, тъй като темите са много обширни, като например определението на спомагателна дейност, лимитите за позициите и други. Мисля, че работихме много активно в редица области. Но комисията иска да излезе само с два големи пакета, За това и няма да можем да се концентрираме само върху една или две теми. Първо ще се спра върху лимитите за позициите. Целта на определянето на такива лимити е да се проверяват отделните договори и за всеки договор да се определи лимит. Както каза господин майор, в тази област има както високо ликвидни, така и много ниско ликвидни пазари. Включват се стотици договори, за които няма достатъчна информация. Органа за ценни книжа и пазари предлага стойност от 25%, плюс-минус 15%, но тази стойност е прекалено висока за високо ликвидните пазари, а за ниско ликвидните е прекалено ниска. Запознах се с положението в Съединените Американски щати. Компетентният орган там е постановил лимити за позициите само за 85 договора. Нещо, което в никакъв случай не е достатъчно. И там органът действа на сляпо. Затова ние тук трябва да сме внимателни. Предлага се да се приложи общ подход, да се вземе еднозначно решение, но това няма да сработи. Стойността е прекалено висока за високоликвидните и прекалено ниска за нисколиквидните пазари. Тоест не може да се приложи еднозначно решение. Изключението за спомагателните дейности – кой е основният въпрос тук? Кой ще има нужда от банков лиценз и кой не? Който попада в изключението, няма нужда от такъв лиценз, а който не попада в него, трябва да кандидатства за лиценз с всички проистичащи от това последици. За това ни трябва да сме внимателни по отношение на праговите стойности. Органът за цени книжа и пазари заяви, че ще подложи на проверка целия сектор. Това ме радвам, но ще трябва да сме внимателни, не бива да отиваме твърде далеч. Винаги сме били на едно мнение за първо ниво, т.е. че правилата трябва да действат там, където се осъществява търговията където са същинските места за търгуване. Всичко, което не се отнася до същинската дейност, се отнася до същинската дейност на борсите, трябва да е обект на разпоредбите за борсите. Трябва да има възможност и за изключение за спомагателните дейности. Предлагат се стойност от 5% от базовия капитал и 0,5% от пазарния дял. Но не знам дали тези стойности са подходящи. Понякога нямаме представа за пазарния дял, тъй като нямаме информация. Тоест ще действаме насляпо. Много важна е и темата за защитата на потребителите. Тук напълно съзнателно предвидихме широк марш за маневри на национално равнище. Защо? Защото е много широк диапазонът на разпоредбите за защита на потребителите в държавите членки. Много държави членки уреждат своите национални пазари, като отчитат особеностите на национално равнище вече има влезли в сила национални разпоредби, би било погрешно от политическа гледна точка, според мен, Европейският съюз да налага на отделните държави някакви решения в тази област. Комисията от своя страна би следвало да приеме делегирана директива за защитата на потребителите, не делегиран регламент. Така държавите членки ще имат възможност за свое осмотрение. Не приехме разпоредби за по-широко оповестяване. Трябва да се подобри и качеството на предоставяне на услугите. Не наложихме обща забрана. Какво означава това за критерия за подобряване на качеството? Той трябва да бъде определен така, че да е приложим на практика. Трябва да има възможност за прилагането на различни модели. Европа е единна в многообразието. Много е важна и темата за проучването на акциите. През изминалите месеци мисля, че поехме в правилната посока. Интересно е, че два национални надзорни органа предлагат различно тълкуване на проучването на акциите. И мисля, че трябва да продължим разискванията по тази тема. Задълженията за оповестяване. В техническите съвети на органа за ценни книжа и пазари се предвижда задължение за оповестяване на таксите. Подобна разпоредба се съдържа и в някои други законодателни актове. Това са актовете за ПРЕПС, ЮСИЦ и директивата за пазарите на финансови инструменти. Как може комисията да направи така, че да не действат в тези законодателни актове различни, дори противоречащи си разпоредби за оповестяването. В член 56, алинея 2, комисията посочва какъв е проблемът. Тя заявява, че ще трябва да се оповестят и онези разходи, които не са оповестени в информационната брошура, предвидена в акта за ЮСИЦ. Разумна търговска база. Това е следващата тема. Комисията предлага да се предложи по-точно определение. Бяха обсъдени различни възможности. Настоящото предложение включва редица принципи за прозрачност, в това число и така наречения разумен марш, но той не е точно определен. Защо искаме да определим нещо по-точно, предлагайки им понятие, което всъщност, на което всъщност не даваме точно определение, като разумните маржове. Призовавам комисията да работи за изготвянето на по-точно определение на това понятие. Така ще се гарантира и равнопоставеност. Няма да има възможност за различни тълкувания. В член 11, алинея 2 се предвижда повишаването на цените да се основава предимно на повишаване на разходите. Но това според мен не е приложимо. Ще трябва да се вземат предвид и други възможности за повишаване на цените. В противен случай ще се ограничи развитието на целия сектор. Системата за системните интернализатори. Мисля, че трябва да обсъдим този въпрос по-подробно. Органа за ценни книжа и пазари в техническите си съвети следва да уточни по-точни критерии за класифицирането. Законодателният акт на ниво 1 предвижда единствено системната и честа търговия като критерии. Броят на регистрираните актьори трябва в дългосрочен план да е постоянен. Би трябвало да се избегне прекалено често изменение в статута трябва да се вземе предвид общият обем на търговията за един продукт. Трябва да има пълна информация за този обем на търговията. Но не е ясно дали ще има такава възможност в бъдеще по директивата за пазарите на финансови инструменти. Как можем да гарантираме постъпването на тази информация? Освен това, ние е необходим и Необходима и гранична стойност за критерия на съществената база. Така ще можем да направим и по-точна класификация. Последна бележка, която е много важна от техническа гледна точка. Имам чувството, за съжаление, че поредица важни въпроси за усъвършенстването, калибрирането на отделните режими, като например за ликвидните пазари, лимитите за позициите и други. Продължаваме да действаме до някъде насляпо. Това се дължи от една страна на факта, че няма достатъчна информация освен това, след пълното влизане в сила на директивата за пазарите на финансови инструменти, на пазарите ще настъпят промени. Това ще наложи и необходимост от промени от наша страна, промени на законодателството. И ако се стигне до това положение, се питам какви възможности имаме, колко бързо ще можем да действаме, как ще се гарантират правата на парламента. Постоянно ни се казва, че новата редакция на даден текст ще може да ни се предостави едва след като той е бил потвърден от управителния съвет на органа за ценни книжа и пазари, но вероятно ние тогава няма да имаме възможност вече да внесем промени. Не бива да се обясмислят по този начин компетенциите на парламента. Би ми се искало да чуя вашата позиция по този въпрос. Съжалявам, че бях толкова пространствен. Виновна е комисията, която ни представи два делегирани акта. Благодаря. Thank you. Благодаря за много съдържателното изложение. Анализ Дот взима думата сега. Благодаря, господин председател. Колегите може би помнят, че когато последния път говорихме, за директивата и регламента за пазарите на финансовите инструменти, председателят казва, че това е най-важният законодателен акт от ниво 2 от създаването на органа за ценни книжа и пазари. При всички случаи това е най-обемният законодателен акт. Да не подценяваме и сложността му. Искам да благодаря и органа за ценни книжа и пазари е, и за комисията за огромната дейност, която извършиха по изработване на техническите стандарти. Благодаря и на докладчика господин Фербер за това, че осигури пълноценното участие на парламента в тези актове на второ ниво през последните 9 месеца. Нашите дискусии са винаги много конструктивни. Надявам се, че те са били полезни и за ЕСМА и комисията. Имайки предвид обема и сложността на досиета, всеки от нас може да говори поне по половин час. Аз обаче ще се спра само на четири от най-спорните дискусионни момента и да кажа на къде според мен трябва да се ориентира дискусиите по второ ниво. Първата област е много не спорния въпрос за защита на инвеститорите. Е, бизнесът е, се вълнува по този въпрос. Парламента също, както знаем, целта на МИФИТ е да направи така, че нези, които по, е, предоставят финансови консултации, го правят в интерес на клиентите и че при консултациите няма конфликт на интереси. Както знаем, законодателството и излага обстоятелствата, при които е уместно консултантите да получават стимули от други фирми. Първо класифицират се тези елементи като дребни ползи и унези елементи, които не могат да бъдат класифицирани като стимули изключенията не са задълбочено дефинирани. Ето защо комисията би трябвало да разработи изчерпателен списък на дребни ползи, такси. Онези, които са стимули, не могат не, се, не са допустими за консултантите и управители на портфели те са допустими за онези консултанти, които могат да докажат, че стимулите повишават качеството на услугата. Теста за повишаване на качеството трябва да бъде прецизен и аз не бих искала да има разводняване. Много се говори дали инвестиционните проучвания трябва да се разглеждат като стимули там, когато плащането е непрозрачно, има стимул, особено когато има връзка с изпълнението. ЕСМА търси режим, който да не който да разделя стимулът от изпълнението. Мисля, че трябва да се отчетат и мненията на бизнеса. Трябва да кажа, че се притеснявам от това, че различните национални регулатори тълкуват текста на комисията по различен начин. Някой смята и, че а, е, сега а, е, текстът забранява а, е, споделянето. Не можем да допуснем различните юрисдикции да тълкуват толкова важна част от делегирания по различен начин. Е, може ли да каже комисията дали е, режима за шеринг или споделянето е забраден? Господин Фербер говори за е, възможности за маневриране но тази възможност не може да бъде в ущърп на единния пазар, нито пък на правната сигурност. Втората област е свързана с въвеждането на новия регулаторен режим за стоковите деривати. По време на преговорите за директивата и регламента за пазарите на финансовите инструменти, Обръщахме внимание на това спекулациите да не, повиш... да не могат да повишават цените а, на хранителните стоки и горивата. Основни, но пазарите на основни стоки не бива да се допуска някой да има господстващо положение на пазара. Разбирам, че ЕСМА е изправена пред предизвикателство – за въвеждане на лимити за пазара на а, стоки, особено предвид големия брой договора. знам, че трябва да постигнат баланс между лимитите, ликвидността и защитата на неликвидните пазари. Това е философията, която ги е ръководила при определянето на лимит от 25% националните регулатори могат да променят с 15% плюс или минус. Не съм съгласна обаче с предложеното от господин Фербе решението. Според сегашното предложение, един участник може да държи 40% от пазара. Според мен това противоречи на декларираната цел на директивата. Смятам, че лимитите трябва да бъдат много ниски и е, единствено, ако може да се докаже, че ликвидността ще пострада. ЕСМА би ли обмислила е, евентуално 10% и националните регулатори да увеличат лимита, ако се притесняват е, от проблеми за ликвидността. Друг въпрос. ЕСМА можеше да използва правомощията си по член 57 и 3, за да добави критерии към неизчерпателния списък, когато се определя е, методологията за, опред... за лимитите е, на е, критерии. Би било интересно да разберем защо подходът не е бил възприят. Е, директивата за финансовите инструменти 2 предвижда режим за докладване за пазарите на стоки. Участниците трябва да декларират своите позиции. В момента позицията предлага това да се отнася за пазари с повече от 30 участници. Тези е, участници имат 3 седмици. Според мен тези нива са много високи. Били е, комисията би ли ги намалила? Третата област е свързан с новия режим на прозрачност за преди търговията и след нея. Всъщност МИФИД към това се стреми повече прозрачност на пазари, добре регулирана търговия, за да избегнем ситуацията преди кризата в период, в който никой не знаеше кой с какво и колко търгува. Ето защо изпълнението на МИФИТ 2 трябва да бъде по-прозрачно, отколкото трябва, а не по-малко прозрачно, отколкото трябва. Знам, че има моменти, в които твърде много прозрачност би била неуместна. За някои пазари би било грешно трейдерите да оповестяват своите позиции. Ако увредим на ликвидността, ще увредим и на фирми в Европа в момент, в който нашата цел трябва да бъде по-добър достъп до финанси. Разбирам, че на ЕСМА не е лесно, когато трябва да определи праговете за прозрачни Разбирам, че им е трудно да намерят, да намерят баланс между прозрачност и ликвидност. Но като законодателство се притеснявам от това, че ЕСМА не са ни казали от септември насам как, как, се, как мислят дали се е променило мнението им. Знам от разговори с други заинтересовани участници, че се води дискусия за това как да се определят праговете. От ЕСМА чак тази сутрин казахме какво мислят и не могат да се разрешат техническите стандарти, след като получаваме от втора ръка информация. Това повишава опасността парламента да възрази срещу проекто текстът, защото е, няма да сме били консултирани. Искам да попитам органа за ценни книжа и пазари да представят е, да поставят на дискусия режима за прозрачност преди след търговията. Четвъртата област са систематичните участници. Да, ще бъда максимално бърза. Започнахме с 15 е, минути закъснение. Въпросът вече беше споменат. Искам само да кажа много накратко какво ме притеснява. Бих искала комисията да каже, че систематичният участник е само за двустранна търговия. И систематичните участници не могат да използват определени методи. Всяка двустранна търговия трябва да се извършва прозрачност, а не на тъмно. Благодаря на всички. Моят апел е като законодатели да направим всичко възможно, режима да бъде максимално прозрачен, за да върви в крак с промените, е, с е, създаването на нови пазари и възникването на нови култури. И интересно ми е да чуя какво е, мислите. Благодаря. Thank you. I need to remind speakers that... Искам да ви напомня, е, че трябва да предвидим е, време и за отговорите. Кей Суинбърн има думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда е, максимално кратка, но е малко трудно е, човек да бъде кратък по, този, по това обемно досие. Ние трябва да се отнасяме много сериозно към проблема за парламентарен контрол върху ниво 2. Нашите капиталови пазари не са толкова ликвидни, както други капиталови пазар. Надявам се, че се прави оценка на всички правила и да усъвършенстваме капиталовите пазари от гледна точка на дълбочината и ликвидността. А не да се опитваме да спираме търговията. И бих искала да възприемате коментарите ми в тази светлина. Благодаря на комисията ЕСМА за това, че разговарят с нас. Усещам, че нещата са се променили и вече не получаваме информацията, която получавахме до преди няколко месеца. Ще се върна на този въпрос. Благодаря на комисията за тяхната отвореност и готовност да разговарят с нас по делегираните актови. Получ насърчавам. В момента сега ни е, това ни е полезно, защото разбираме какво мислите по някои от нашите становища. Отнасяме се много сериозно към този мандат и го следим отблизо. Има два проблема, свързани с делегирани таксове, според мен. Разумно е да кажем, че по един от тези въпроси аз мисля, че не можах да убедя участниците в тристранната среща в довода на моята държава членка. Въпросът е свързан с инвестиционните проучвания и с различните позиции. И разбира се, това е естеството на политическия компромис. Не винаги получаваме каквото искаме. Аз никога не съм смятала, че в хода на дискусиите сме забранили категорично всяка форма на проучване като стимул и по време на тристранната среща аз прецених, че стимулите не би трябвало да бъдат включени сред проучването. Проучването е дребна полза, ако го е, сравним с е, общия портфейл, то е дребна полза. Има много проучвания, които не водят до търговска сделка и за това не знам как можем да определим е, относителна ценност, ако не става дума за активи и тяхното управление. Така че аз мятам, че комисията трябва да се занимае с въпроса за инвестиционно проучване като част от работата по капиталовите пазари. Аз мисля, че имаме нужда от повече инвестиционни проучвания. Трябва да насърчаваме повече инвестиции в фирмите, в регистрираните предприятия. Трябва да направим така, че пазара да функционира но не смятам, че забраната по МИФИ 2 ще помогне. Съюзът на капиталовите пазари е идеалната възможност да предприемем по-прагматичен подход. Вторият въпрос, който искам да повдигна е разумната търговска основа. Когато започнах да работя по доклада Dark Pulse, всички банки ми казваха, че цената на данните в Европа е твърде висока. И когато за... работихме по текста, ние искахме да намерим решение и дефиниция на разумна търговска основа. Е, решението на комисията да свърже таксите с разходи за предоставяне на е, данни и услуги с добавена стойност е според мен е, съответстващо на мандата за ниво 2. Инвеститорите сами могат да решат за какво са готови да платят. Разбирам сега, че се говори за разкриване на методологията, не на разходите и търговските местата за търговия могат да не разкрият това, което не е в техен интерес и цялата разпоредба ще бъде изпразнена от съдържание. Нека комисията да се постарае да не се окажем с празна котия. Сега управителния съвет на, на ЕСМА и прозрачността преди и след търговската сделка. Въпрос, по който много ме вълнува. Разочарована съм от липсата на писмени документи и това, че ЕСМА не, не ни предоставя документи. Иронията е, че МИФИТ има за цел да осигури прозрачност на пазара, но начина по който е, се приемат правилата съвсем не е прозрачен. Основният Особено важна е прозрачността за пазара на облигации. Често се цитира системата в САЩ, е, по време на тристранните срещи като, основ, като полезна основа. Търговията в САЩ е, започна по ликвидни облигации, но това е много малка част от непогасените облигации. Ето защо според мен ние трябва да предприемем по-консервативен подход и да затегнем правилата си, а не да се ориентираме към еднотипен подход. Нека не забравяме, че проследимостта е свързана с прозрачност след търговията и не е в ощърпна дейността преди сделката. Мога да говоря много за таблиците, представени от ТЕСМА без да познаваме подробностите, аз не знам дали калибрирането, което ще представите, ще бъде детайлно и пропорционално и дали всички въпроси, които ни вълнуват, ще бъдат обхванати в новото предложение. Надявам се, че усъвършенствате вашето предложение мисля, че трябва да се отчетат следните въпроси. Не всички пазари на инструменти са едни и същи, така че не може да имаме една и съща категория инструменти, например държавните ценни книжа. Вторият въпрос, който трябва да включим е да изключим търговски изделки на стойност под 10 000 от анализа и калибрирането. 3. Смятам, че ще, доколкото разбирам, ще има критерии за калибрирането. Ще се включат е, размера на емисията, времето на емитиране. На четвърто място, мисля, че в този режим трябва да се обхване пакетната търговия. Имайки предвид, че ЕСМА непрекъснато цитира липсата на данни като проблем при разработването на правилата, ми се ще е да приемат един подход тип краудсорсинг – и ще обсъдят всички възможности, така че финансовите институции с много по-големи бюджети, източници на финансиране ще им помогнат да калибрират правилата. Аз не смятам, че е, използването на, тясна, на тясен сегмент от становищата ще помогне. Притеснявам от това, че документът е, Притеснявам се от това, че може да ни бъде представен документ, който да съдържа множество проблеми и парламентът е, няма да разполага с много възможности. Пазарите е, за наценни книжа не са област, в която трябва да правим експерименти. Thank you, Cora van благодаря, госпожа Ван Нивенхойзен. Благодаря, господин председател. Позволете ми подобно на останалите да благодаря на комисията и на ЕСМА, на докладчика ни Марко Сфербер и на всички останали колеги за извършената до момента добра работа. Все още обаче не сме стигнали до края на процеса. Както обикновено, дяволът е в детайлите, затова има много въпроси. Има наистина големи проблеми с определенията. Ще се върна на един въпрос, който бе зададен вече от колегите. Може би само ще го преформулирам, за да изразя нашата позиция. Въпрос към представителя на комисията за оповестяването на разходите. Маркос Фербер също зададе този въпрос. Приветстваме принципа на съразмерност, предвиден в член 54 във връзка с прилагането на изискванията за оповестяването. Както упомена вече и докладчикът в член 56, алинея 2 на делегирания регламент, инвестиционните дружества следва да информират своите клиенти за разходите и таксите за своите продукти когато няма достатъчна информация, например за разходите за транзакциите. Инвестиционните дружества трябва да направят изчисление на разходите. В директивата за пазарите на финансови инструменти се заявява, че разпоредбите за оповестяване на разходите в други законодателни актове са достатъчни. Би било трудно обаче да се приложи тази разпоредба от практическа гледна точка. Затова призовавам комисията да направи така, че да бъдат оповестени всички разходи на клиентите. Определянето на ликвидността за фиксираните до приходи. Според мен тук текстът е малко двусмислен. Предвижда се подход в зависимост от отделния инструмент, както и в зависимост от отделни класове инструменти. В момента ЕСМА прилага подход, основаващ се на класове финансови инструменти, като предвижда различни прагове за имитирането. Немалко национални органи биха искали да има по- специфичен анализ инструмент по инструмент в рамките на клас от инструменти, като се вземе предвид броя транзакции за един ден. Един такъв подход по-добре ще може да отчете особеностите на отделните облигации. Бих подкрепила един подобен режим, но какво е вашето виждане за негови, неговото практическо изпълнение? Смятате ли, че подходът инструмент по инструмент ще повиши точността. Вторият ми въпрос, или по-скоро кръг от въпроси, е свързан с ликвидността и изключенията за пакетната търговия. Пакети от инструменти, които отговарят на определени стандарти, следва да бъдат третирани като отделен клас инструменти, така че да се постигнат изгодни цени за крайните потребители и да се намалят рисковете за тях. Смята ли ЕСМА, че има мандат на първо ниво за определянето на пакетите като отделен клас от инструменти? Ако пакетите следва да се разглеждат по този начин, като отделен клас инструменти, то какво е виждането на ЕСМА за изискването за местата за търгуване? по режима за прозрачност. Още повече като се има предвид, че не всички инструменти се търгуват на места за търгуване или на едно и също място за търгуване. Следва ли пакета да се смята за неликвиден, ако един от компонентите му или множество от компонентите му са неликвидни? Трябва ли да има горна граница за броя на компонентите на пакета? горна граница за квалифицирането му като неликвиден? Трябва ли да се предоставя и изключение по отношение на прозрачността, ако само един компонент от пакета се вмества в горната граница? Или пък ако мнозинството от елементите му се вместват в тази горна граница? Последният ми въпрос – който вече бе зададен от колегите в по-различна форма, например от госпожа Доц. Изключението за свободната търговия трябва да се намали, разбира се, рискът за участниците на пазара. Неведнъж бе заявявано, че трябва да се намалят предвидените горни граници. Някои предложиха горната граница да се намали на 50% от обема на търговията. Това достатъчно ли е, за да се избегнат нежелани последици, според ЕСМА? Според мен, ранното и периодично преразглеждане на горната граница е необходимо, за да се предотвратят нежелани последици. Господин Фербер зададе въпроса колко бързо можем да предприемем такава стъпка. Възможно ли е, например, прекалибрирането да се извършва на всеки 6 месеца преди да бъде прият целият пакет. Това според мен е необходимо, тъй като прекалено много се разискват отделните прагове. Какво смятате за включването в изчисляването на фиксирания доход на сделки със стойност под 100 000 евро, особено като се има предвид, че повечето сделки са с по-ниска от тази стойност. Благодаря ви. Господин Фабио Демаси. Благодаря, господин председател. Благодаря на ЕСМА, благодаря на комисията и на много опитните ни докладчици в сянка за усилната им работа. Ще се огранича с стоковите деривати, тъй като те са много важни за реалната економика. Първо, лимитите за позициите. В момента те са до 40% от доставките. Според мен това не съответства на целите на законодателството от първо ниво. Когато лимитите се основават на общия размер на доставките, то е трудно да се защити ликвидността Един такъв подход може да доведе до още повече колебания, може да се отрази неблагоприятно върху реалната економика. Но разбирам и аргументите на Марко Фербер за ликвидността. В крайен случай ниските прагове могат да се отразят неблагоприятно върху пазара. Затова, според мен, националните органи трябва да предвиждат изключения, които да бъдат официално одобрени от ЕСМА. Имаше въпрос и за лимитите за позиции и за праговете предвидени там трябва да се преразгледа предвиденият прак. Той трябва значително да се понижи, за да могат да бъдат защитени пазарите. Трябва да се реши този проблем. Какво е виждането на комисията и на ЕСМА? Докладването за позициите Европейския парламент предвиждаше да се предвиди по низка стойност. Стойността да бъде намалена от 30 на 20 или дори на 10. Но комисията продължава да твърди, че това не е желателно. В член 88 на проекта на делегирания акт има ясна разпоредба. Опитът на Съединените щати показва колко вредни са ниските прагове, мисля, че трябва да се предвиди един праг от 20 при положение за да се гарантира прозрачност и да се предвидят гаранции. Thank you, Благодаря, господин Гиголд. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на ЕСМА за широко мащабната им работа. Бяха зададени вече много въпроси, които няма да повтарям. По въпроса за защитата на инвеститорите, според нас разпоредбите за оповестяване, предложени от ЕСМА, са в съответствие с текста и по който гласувахме и идеите, по които гласувахме. Няма предложение за налагането на забрана на каквото и да било, най-вече на проучванията. Но въпросът е, че може да се предприемат някакви действия, като нещо се използва като претекст. Когато някой иска да прави проучване, трябва да си плати за него, трябва да го възложи, не може да злоупотребява с проучването, за да си гарантира стимул. Критерият за повишаване на качеството, който предложихме да бъде предвиден в член 47 от проекта на делегиран акт. Не мисля, че към него се подхожда така, както е предвидено на първо ниво. Лимитите за позициите. Ще се присъединя към казаното от докладчика и някои други колеги. Искам да добавя нещо, което според мен е особено тревожно. Става дума за тълкуването на един и същи договор в текста. Това тълкуване прехвърля режима на национално равнище. Дава възможност за, само за последващ контрол от страна на ЕСМА. Не знам дали това ще сработи. Тълкуването на формулировката същия договор, same contract, е в противоречие с точка 131 от преамбюла на директивата за пазарите на финансови инструменти. Противоречи си също и с други разпоредби от директивата, в които се предвижда определение на same contract, същия договор. Каква е опасността? Има вероятност целият режим за лимитите за позиции, тъй като някои договори не са обезпечени с достатъчна ликвидност, да доведе до положение, при което ликвидните договори за стоки да не бъдат ефикасно регулирани. Насоките в стандартите не съдържат достатъчни гаранции за регулирането на тези договори. Ангажимент, който съвместно поехме спрямо избирателите си преди приемането на директивата за пазарите на финансови инструменти. Духът и същността на предложените технически стандарти и на предложения делегиран акт не гарантират реалното постигане на целта, за която поехме съвместен ангажимент. Това поставя под въпрос доверието към парламента, както и към целия Европейски съюз. Дали наистина ще можем да регулираме прекомерното спекулиране, упоручаващо пазара на някои така чувствителни пазари на стоки. Затова наистина ви призовавам да усъвършенствате предвидения режим. Някои политически групи и докладчикът повдигнаха всички тези въпроси, но вие не сте постигнали никакъв напредък по тях. Не сте си извлекли полука от това, което ви казахме. Знам, че работата ви не е лесна. Имате надзорен комитет, изготвяте компромис, с участието на комисията и изведнъж глупавият парламент ви се изпречква на среща и настоява за изменения. Но, Стивън, това ти е работата. Знам, че има опасност предложението ви в крайна сметка да бъде прието и че ще изложите аргументи за това, защо всъщност не е възможна промяна. Но ако се тръгне по този път, положението наистина ще стане много сериозно. Много политически групи се обявиха против. Ще изтъкна и нещо, което наистина буди загриженост у мен защитата на инвеститорите, така както е предвидено в директивата за пазарите на финансови инструменти. Тези разпоредби в момента наистина са на карта, тъй като предстои да се приключат преговорите по IMD-2. И това означава, че могат да се сключат договори за застраховки, ще се обесмислят разпоредбите на второ ниво и ще се задействат разпоредбите по директивата за пазарите на финансови инструменти, които са много по-слаби. Призовавам всички три агенции най-накрая да си вземат на сериозно работата. Говорил съм с вас за директивата за пазарите на финансови инструменти и вие тогава признахте, че разпоредбите могат да бъдат отслабени след като приключат преговорите по AMD 2 но има законово задължение да се приемат едно, еднозначни правила за всички видове продукти по единия и по другия законодателен акт. Комисията пък постоянно се позовава на учредителните договори, но нека най-накрая спази ангажиментите, които поехме всички ние, включително и по време на преговорите за АМД-2. Всичките ни дебати за защитата на инвеститорите просто се обезсмислят, тъй като няма да има еднозначни разпоредби за оповестяването. Защо комисията не отстоява закона? Thank you very much. So. Благодаря. И така. Много политически въпроси бяха повдигнати. Въпросът за стоковите деривати очевидно се споделя от всички и бихме искали да чуем реакцията на комисията. Ораторите подчертаха много важни въпроси. Не е нужно да ги повтарям. И аз бих искал повече яснота по въпроса за това дали да има забрана или не на CSA. Бих искал да чуя какво мисли комисията. Още един въпрос, който не беше повдигнат. Of the approach on high frequency. Подхода подхода към високочестотното търгуване на пазара на държавни облигации. Смята ли комисията, че може да се направи нещо, за да няма непредвидени последици? Комисията и органа за ценни книжа и пазари има думата. Благодаря, господин председател, по ключовите въпроси, които бяха повдигнати от докладчика и докладчите в Сянка. Искам да им благодаря. За нас е... те са много важни. Сега по конкретната дискусия по защитата на инвеститорите, по-конкретно проучванията, искам да кажа, че текста на е, първо ниво забранява стимулите за управителите на портфейли. Това следва да се Пази в текста на първо нивото, защо е нужно да има ясна дефиниция на това, кое е стимул и кое не, за да сме сигурни, че се прилага правилно забраната. По-нататък по техническите консултации, това е свързано с заплащането на проучването, за да не се възприема като стимул. И това е целта на дискусиите, които водим с вас и с националните експерти. От 2006 година Европейската комисия в свое съобщение каза, че проучването е стимул и има документи, които застъпват този подход. Ако сега кажем, че проучването не е стимул, ще променим политиката. Може би това иска съвета и парламента, но ще трябва да се промени текста от първо ниво. Що се отнася до конкретния въпрос за CSA, нито техническите консултации, нито различните проекти за делегираните актове, включва дефиниция за CSA и същото. Основната част от дейността е да решим кога проучването е стимул и кога не. И двете, двата подхода прозрачност и разделяне са приложени. CSA се дефинира по различен начин в държавите членки, така че на този етап не можем да отговорим на този въпрос. Основната част на нашата дейност е да решим кога проучването е стимул. Що се отнася до елементите, свързани с разходите, и разкриването на разходите ЕСМА препоръча да се огледа отново въпроса, за да се гарантират условия за равнопоставеност. Що се отнася до стоковите деривати, ключовият въпрос в делегираните актове е предоставянето на информация. Когато се прави оценка на тези въпроси, мнозина се позовават на американската система. Пазарите ни са различни, лимитите на позициите са различни. Така че трябва да вземем предвид тези елементи, когато калибрираме е, елементите. по системните участници беше повдигнат въпроса дали те са двустранни или, но, или не. Текста по, от ниво едно смята, че те са двустранни. Така че тук трябва да се придържаме към текста от първо ниво. Що се отнася до конкретния въпрос – за въздействието на високочастотната търговия върху държавния дълг. Не се взе е, решение да не се създава нарочна система за държавния дълг. Това не е пряко свързано с текста от първо ниво калибрирането, което беше направено от Орган за ценни книжа и пазари, отчита ситуацията на различните пазари. И в заключение оценяваме вашите коментари. Благодарни сме за тях. Целта е второ ниво да бъде съгласувано с ниво 1 и да има правна сигурност. Искам да ви уверя, че, се, е, че има последователно спазване на правилата. Благодаря, господин Мейер. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на економическата комисия за това, че споделиха своите мнения ще отговоря на някои въпроси и след това ще дам думата на колегата. Сега да отговоря на някои по-общи въпроси. Каза, тук като че ли създава впечатление, че нашата работа не е достатъчно прозрачна и нямаме ясни позиции. Ние искаме да бъдем максимално прозрачни Дискусии като днешната са били водени в миналото, но е, тъй като и нашият съвет състои от 28 души и много от въпросите са все още спорни, можем да представим вариантите и онова, което е важно за политицата. Аз не мога да изляза с категорична позиция, тъй като тя трябва да бъде утвърдена от съвета. Сега по техническите стандарти, е, както попита Маркус Фербер, мисля, че това е причината за наличието на технически стандарти. Има възможност за корекция, е, след като веднъж бъдат въведени в действия. Ето това е ползата от техническите стандарти. В съответствие с тенденциите на пазара могат да се направят корекции. Процеса на корекции отнема около година и и не, бъде, не бива да бъде по метода на пробата и грешката. Но трябва да правим корекции в съответствие с тенденциите на пазара. Това ще стане след влизането в сила на директивата за пазари за финансови инструменти. Инструментите са, звучни съзвучни с идеята за капиталов пазар – Разбира се, облигациите са различен инструмент. Каквото и да е окончателното предложение, броят на облигациите, подложено на прозрачност преди или след търговската сделка, ще бъдат предмет на ограничения, така че в режима на, прозра... под... в режима на прозрачност ще попадне само част от пазара на облигации. В последният вариант от декември използвахме кофия, но искам да кажа, че ние не пренебрегваме никой вариант, ако има по-детайлен вариант на кофия. Или пък инструмент по инструмент. Пазарът е доста разделен. Получаваме писма от, от някои части на пазара, които са за кофия други за ЕБМ. Ние трябва да вземем решение като съвет но в момента не мога да дам окончателно решение. Дебатът се води в момента и е, решението, което вземем, трябва да бъде е, съгласувано. Ние сме сме съгласни с това, че с разпоредбите на колективните предприятия е, са прехвърляеми ценни книжа, искате да спазите и изискванията на МИФИТ. Е, искаме да има пълно съответствие между е, отделните инструменти. Сега стимулите и проучването искам да повторя казаното от комисията. Проучването се възприема като стимул и това е нашият, нашата политика като ЕСМА. И също така ние не се включихме в дебата за CSA, тъй като не е дадена е, прецизна правна дефиниция на това понятие. Родриго има думата. Благодаря. Ще се спра на въпросите за стоковите деривати, пакетните сделки. Имаше няколко коментара. Идеята за 25% плюс-минус 15% пункта – ние работим за прецизиране на системата и не сме намерили е, една обща по-добра система. Много от вас е, споменаха огромното разнообразие на стокови деривати и трудността на хармонизацията. Ние работим за усъвършенстване на системата. Ясно е, че в някои неликвидни договори дори 40% от пазара може да е ниско ниво, защото понякога да, датите за сетълмент са доста отдалечени и ако хеджират, няма да, бъ, да подлежат на лимита, но има опасност от увреждане на пазара и ние искаме да дефинираме критериите, които националните власти ще трябва да приложат. Вярно е, че понякога преценките се правят възоснова на екстр... на крайни събития, но не това имаме предвид. Националните органи трябва да определят лимитите по предпазлив начин, за да се приспособят постепенно към пазара. Лимитите не са статични, те могат да се коригират и намаляват. Мисля, че това ще отговори на някои от проблемите, които бяха изразени тук. Да не забравяме обаче, че по-голяма част от тези хиляди договори са неликвидни и има нужда от гъвкавост. Имаше конкретен въпрос от господин Гигол за това дали Дефиницията за режима може да доведе до ренационализация и съществуването на различни режими в държавите членки. Разбира се, дори и без правен мандат, мнението на ЕСМА успя да осигури сближаване между позициите на националните власти. В момента ние прилагаме този подход и към националните органи спазват мненията на 100%. Не знаем как ще бъде в бъдеще, но в момента успяваме да избегнем ренационализацията и различията между държавите членки. Още няколко елемента по спомагателните дейности. Господин Фербер попита кой ще измерва пазара, какъв, какви ще бъдат знаменателите и ще бъдат ли публикувани. Нямаме право да събираме статистически данни за размерите на пазара но ние работим по евентуални решения, които да улеснят изчисленията по въпроса за пакетните сделки. Въпросът е много местен и всички вие зададахте много правилни въпроси. Аз мисля, че откровенно казано, тук възниква правен въпрос при дефиницията а, на пакетните сделки. И осигуряването на съвместимост с първо ниво е все още правен, нерешен правен проблем. Има някои правни ограничения, които пречат на уреждането на пакетните сделки. По прозрачността преди и след сделката и различните прагове, това е един от елементите, на които правим оценка в момента. Очакваме да намерим прагматичен режим. Благодаря. Благодаря. Докладчикът няколко думи за следващите етапи. Няколко думи не за съдържанието, а за процедурата. Каквото и да правите, трябва да минете пресиглените уши на парламента и съвета. И за да се подготвите, и за, се, и за да подготвим а, а, този процес, а ние ще проведем среща днес и ще се опитаме да формулираме общия си подход – който да се взема предвид от ЕСМА и комисията, за да минат през иглените уши. От това, което разбрах днес, е, вие смятате, че вие си мислите едно, пък ние си мислим друго, само че не е така. Мифите законодателен акт, ние сме законодателен орган. Така че не забравяйте, че това не е просто размяна на мнение, след която всеки си прави каквото иска. Става дума за сътрудничество. Ето защо ние ще формулираме общ подход като Европейски парламент и ще проверим дали делегираните актове, изпълнителните актове, делегираните нашите регламенти и директиви съответстват на нашите искания и сериозно отчетете този факт. Председателят благодаря. Делегираният такт е правомощие комисията да изменя законодателен акт с незадължителен елемент. И това може да се прави по различни начини. В противен случай това би било автоматична процедура която не изисква правни процедури. Разбира се, всички ние знаем какъв е основният елемент на законодателството и делегираният акт не може да противоречи по същество на законодателния акт, но начинът по който изменението или допълването може да се направи е предмет на демократична процедура. Това са нашите правила и разбира се, ние ще се опитаме да дадем своя принос към този процес и ще, е, началото ще бъде положено на срещата до вечера. Благодаря за тази плодотворна размяна на мнения. We move to point 8 of the agenda.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 can start. I would like to welcome uh, Elke König. Започваме. Приветствам с добре дошла госпожа Елке Къних, председател на Единия съвет по преструктуриране. Приветствам с добре дошла и заместник председателката на този съвет. Добре дошли на първото публично изслушване Проведен от нашата комисия след назначаването на госпожа Кюних за председател на Единия съвет по преструктурирането след неговото създаване през август 2014 година. Сърдечно ви приветствам, с добре дошла. Надяваме се, че днешният ни разговор ще постави началото на ползотворно сътрудничество Вчера постигнахме политическо споразумение с Единния съвет по преструктуриране съгласно член 45 от регламента за Единния съвет по преструктуриране. Преговорите по постигането на това споразумение бяха много ползотворни, което е едно добро начало на бъдещите отношения между парламента и съвета по преструктуриране. През месец май госпожа Кюних бе приканена да обсъди с нас най-вече следните теми настоящи и бъдещи процеси по преструктуриране, настоящото положение на преговорите по финансовия режим на съвета по преструктуриране, процесът на изпълнение на условията за пълното прилагане на регламент 806, най-вече по отношение на ратифицирането на споразумението за трансферите към фонда и взаимостяването и споделянето на информация по време на процеса по преструктуриране. Сигурен съм, че госпожа председателят Къних ще ни даде повече информация за началния период от дейността на съвета по преструктуриране ще има възможност и за въпроси от страна на колегите. Госпожо Кюних, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да присъствам на днешното ви заседание. Това е всъщност първият ми разговор с вас от изслушването ми като кандидат за председател на Единия съвет по преструктуриране. Шестимата му членове стъпиха в длъжност през март 2015 година. От тогава насам наистина работихме усилено Работи се много усилено за започването на работа на Единия съвет по преструктуриране. Както правилно допуснахте, господин председател, ще ви запозная с настоящото положение в Единия съвет по преструктуриране. Ще ви дам информация и за настоя... минали и настоящи процеси по преструктуриране, за извлечените от тях полки. Ще ви дам информация и за поверителността на информацията по време на процеса на преструктуриране. Ще говоря и за единния фонд за преструктуриране, много важна тема. По същество. Някои практически аспекти от дейността ни. В момента имаме общо 60 служители, сред тях са осмина членове на работната група на Европейската комисия. Те продължават да си взаимодействат с нас. Нашите служители са високо квалифицирани. До момента успяхме да гарантираме уравновесеното представяне на половете, както и уравновесеното представяне на отделни държави. Но, както неведнъж съм казвала, трябва да има баланс и сред кандидатите, преди да се извършат назначенията. Затова наистина апелирам към държавите членки да насърчават излъчването на кандидати. Ще продължим да назначаваме служители. Първоначалният етап от този процес протече гладко. С удоволствие мога да ви съобщя, че намерихме и постоянно свое седалище в центъра на Брюксел. Очаква се да се преместим в началото на 2016 година, ако се сбъдне оптимистичният сценарий. Как да хвърлим мост между настоящия момент и 2016 година, без през 2016 година да трябва да работим под някой мост? Като всяка една новосъздадена структура имаме първоначални затруднения, но вече започваме работа по уеднаквените правила и процедури за преструктурирането на институции, попадащи в обхвата на дейността ни. Разработваме и надежни оперативни правила, които да са приложими към всички етапи на процеса по преструктуриране в рамките на Банковия съюз. Опитваме се също така да идентифицираме и отстраним затруднения при процеса по преструктуриране така че да укрепим банковия съюз и да го поставим на международно равнище. За да постигнем всички тези цели, създадохме четири комитета. Един за сътрудничеството между нашия орган и националните органи по преструктуриране. Другият работи по наръчника за планирането на процесите по преструктуриране. В този наръчник се съсредоточаваме върху процесите. Работим и по вноските към фонда за преструктуриране. Добре започна работата на всички тези комитети. Надявам се, че те ще ни дадат възможност за установяването на стабилно и ползотворно сътрудничество с националните органи по преструктуриране. Надяваме се наръчникът ни да е готов най-вече най късно до края на годината. Абсолютно необходимо е той да е факт към края на годината. Друга много важна цел за едните месеци е текущата работа по изготвянето на меморандум за разбирателство с различни действащи лица, най-вече с Европейската централна банка. Следва да се сключи споразумение за сътрудничество с Европейския парламент – извинете, с Европейската комисия. По-нататък ще се спра върху Европейския парламент. Очакваме споразумението с Европейската централна банка да е факт през есента. Но опитът ми от миналото показва, че ще са необходими няколко кръга на преговорите. Сътрудничеството с Европейската централна банка, така както е предвидено в регламента, уреждащ дейността ни, е изключително важно за нас – Поддържаме постоянни връзки с Европейската централна банка и по-точно с надзорния механизъм, за да установим това сътрудничество дори преди сключването на окончателното споразумение. Има такава възможност, предвидена в регламента. Необходима ни е информация още на етап планиране на преструктурирането, а не едва считано от 1 януари, когато формално ще можем да изпълняваме мандата си по преструктуриране на банки. Споразумението между Европейския парламент и съвета по преструктуриране. Преговорите протекоха много гладко. Вчера постигнахме политическо споразумение. Надявам се, че споразумението ще бъде подписано в момента, в който това е осъществимо и за двете страни. Проблемите ще са по-скоро от логистична гледна точка, не толкова по същество. Подготвяме сключването на меморандум за разбирателство и с неучастващи държави членки, както и с трети страни. Разискванията започнаха вече с Съединените Американски щати и други трети страни. Нека сега се спра върху повдигнатите от вас въпроси. Упоменахте приключили и настоящи процеси по преструктуриране, най-вече ХЕТА. На 1 март неделя колегите от Австрия ми се обадиха, за да ме информират, че току-що са наложили мораториум. Казах си, това е добре, още повече като се има предвид, че утре ще отпътувам за Брюксел. Текущите в момента процеси по преструктуриране все още спадат изцяло към прерогативите на държавите членки, съгласно националните мерки за изпълнение. Съветът по преструктуриране се намира в преходен период. През 2015 година ще планираме процесите по преструктуриране, но едва от 2016 година нататък ще предприемаме практически действия. Що се отнася до ХЕТА, има още един аспект. Хета няма лиценз за извършването на банкова дейност и не попада в мандата на съвета по преструктуриране. Това бе така през 2015 Хета е, не попада в обхвата на мандата на съвета по преструктуриране. Това въжи както сега през 2015 година, така и в бъдеще. Но продължаваме да поддържаме връзка с австрийските колеги. Ще работим заедно с тях, но изцяло в светлината на извлечените до тук полуки, които ще трябва да вземем предвид и за бъдещи процеси по преструктуриране. банки, които не са се справили много добре при теста на е, Европейската Централна банка за преглед на качеството на активите. За тези банки ще бъдат разработени планове по преструктуриране заедно с националните органи. Ние ще изготвим своите приоритети. Отговаряме за това банките да изготвят добри планове за възстановяване, които ние следва да проверим. Ще си взаимодействаме с Европейската Централна банка. Плановете за възстановяване са предпоставка за планирането на процеса на преструктуриране от наша страна. В момента да уточняваме приоритетите си, за да работим по едни и същи случаи в спешен порядък. Сега ще премина към фонда. През изминалите месеци подложихме на щателна проверка възможностите за предварително финансиране, както от частни, така и от държавни източници, най-вече за предварителното финансиране на последващи вноски. Въз основа на предварителен анализ, извършен от нашия екип, стигнахме до заключението, че частните външни източници на финансиране принципно са на лице, но са ограничени както като размер, така и като наличност. Разговорите с участниците на пазара показаха, че специалните кредитни линии от регулираните финансови институции, т.е от банките не са привлекателни поради редица причини. Капацитетът ни за получаване на кредити от банките по линията на тези специални кредитни линии е под 1 милиард евро. Достъпа до капиталовите пазари, т.е. кредитиране не от банки, а от капиталовите пазари, според прогнозите е между 5 и 15 милиарда годишно. Може да достигне и до 25 милиарда годишно в зависимост от някои допускания от правно, економическо и практическо естество. Достъпът до капиталовите пазари ще е предизвикателство, тъй като Функционирането на фонда, единия фонд за преструктуриране е сложно. ще има също така и начална фаза на работата на съвета за преструктуриране през месец януари. ще трябва да работим за създаването на стабилен механизъм за събирането на вноски към фонда. Но в момента има много неизвестни. Вероятно през 2016 година ще можем да работим по-конкретно по вноските всякакви окончателни решения за вземането на кредити трябва да бъдат одобрени по време на пленарна сесия на Единия съвет за преструктуриране. Публичните източници, въпреки декларацията на министрите на економиката и финансите от декември 2013 година, според която режимът за публично финансиране следва да се използва като последна възможност. Все още няма такъв режим. През изминалите няколко месеца нашият съвет, заедно с механизма за стабилност, комисията и други институции преразгледа възможностите за такъв режим. Ние препоръчахме финансирането по специални кредитни линии, за които са поели ангажимент държавите членки. Така ще имаме допълнителен ликвиден буфер, ще се подобри рисковият ни профил, ще се разшири достъпът ни до капиталовите пазари, ще имаме и достъп до финансиране, където и когато това е необходимо. Работим по практическите мерки след вземането на политическо решение, за да може режимът за публично финансиране вече да е факт от 1 януари 2016 година нататък. Нека сега се спра върху прилагането на регламент 806 от 2014 година, регламента за единния механизъм за преструктуриране. Това е една кратка и тъжна история. Само две държави членки напълно са ратифицирали междуправителственото споразумение. В други се подготвя процесът по преструктуриране. Положението не е по-добро с директивата за преструктурирането на банките. Само 7 държави членки напълно са я въвели в националните си законодателства. Очаква се някои да направят това до месец юни. Но, както виждате, повечето държави членки все още не са си свършили работата. Затова ви призовавам да ни подкрепите, да се обърнете към тези държави членки, които все още не са въвели директивата в националните си законодателства, да им разясните колко е важна тя с оглед на отчетността при преструктурирането, както и с оглед на хармонизирания процес по преструктуриране. Ние няма да можем да осъществяваме такъв процес, ако не разполагаме с необходимите инструменти. И накрая поверителността. Независимо дали става дума за преструктуриране или за надзор, поверителността е от изключително голямо значение – режимът за поверителност, обменът на данни и засекретяването на данни. Разговаряме по тези въпроси с Европейската Централна банка, комисията и действащите лица в държавите членки. Ще бъде сключен меморандум за разбирателство с Европейската Централна банка, който ще е урежда този въпрос. Ще има и споразумение за поверителност и неоповестяване. А що се отнася до Европейската комисия, ще повдигнем този въпрос по време на разговорите за споразумението за сътрудничество. В момента то се изготвя. Мисля, че Европейската комисия проявява разбиране по този въпрос. А що се отнася до режима на поверителност спрямо Европейския парламент. Този въпрос ще се уреди в междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и съвета по преструктуриране. Надявам се, че ще можем да спазваме режима за поверителност, така както е предвиден в регламента за единния механизъм за преструктуриране. Това според мен е един добър източник на информация за режима за, конфиден... за поверителност. Мисля, че с това се спрях върху всички теми. Сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Very much uh, for your... Благодаря за изчерпателното изложение и за това, че отговорихте на нашите въп... конкретни въпроси. Мисля, че всички ние трябва да настояваме в държавите си членки за пълното спазване за разпоредбите на фонда за преструктуриране. Думата има господин Балт. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Кених, радвам се, че днес имам възможност да участвам в разискванията с вас в качеството, си, качеството ви на председател на Единия съвет по преструктуриране. Не е лесно един такъв орган да се изгради от нулата. Вие самата казахте, че има още какво да се направи, докато съветът реално започне работа през януари идната година. Сигурен съм, че вие служителите ви сте поели в правилната посока. Три кратки въпроса. Казахте, че трябва да се създадат и съответните структури в рамките на новосъздадения орган. Как точно ще изглеждат тези структури и кое според вас е най-голямото предизвикателство при изграждането им през идните месеци? Какви са проблемите, пред които смятате, че ще се изправите през идните месеци? Второ, Контактът с националните органи по преструктуриране ще играе важна роля в бъдещата ви работа. Как смятате би могло да се структурира взаимодействието ви с националните органи? И това ме отвежда и до третия ми въпрос за националните органи по преструктуриране и надзор. Как смятате, че ще протече взаимодействието ви с Европейската централна банка и надзорния орган за банките? I think I respond in English for the... Ще отговоря на английски. Благодаря за въпроси. Първо, какви са основните промени? Ние сега се създаваме и затова правим това, което трябва да се направи. Колегата до мен, който членува в съвета, знае, че понякога сме изправени пред, и пред най-обикновени организационно-технически дейности, като например осигуряване на кафето. А, отеглям този коментар. основното ни предизвикателство е да изградим екип. Ние назначаваме много мотивирани хора, стремим се към баланс и искаме да направим така, че всички да говорим на един език. Това е проблем за всяка организация. Сградата не е предизвикателство, защото се надявам да се нанесем през 2016 година. Помещенията, с които разполагаме, вече ни оттесняват и търсим временни решения. И разбира се, искаме да започнем работа по съществото, по административната дейност. Много ни помогна специалната група на Европейската комисия, която е запозната с всички процедури. И така, предизвикателствата са от технически характер и разбира се, трябва да сме наясно, че 154 банки да бъдат включени едновременно. Затова имаме е нужда от формулиране на приоритети. И това е свързано с втория въпрос. Националните органи за преструктуриране вече, се, вече ни търсят, искат да знаят на къде ще тръгнат нещата. Така че ние трябва да дефинираме минималните изисквания за отговорност. Ние ще можем да определим тези изисквания през 2016 година. Националните органи за преструктуриране и банките искат от нас да формулираме своя политика и те да я използват при планиране на преструктурирането и да знаят в каква посока да вървят. Така че ние се организираме в движение. Искам да кажа, че по отношение на подготовката някои страни започнаха по-рано и имат значителни органи за преструктуриране. Някои имат и значителен опит по преструктурирането, други страни в момента създават такъв орган. Това означава, че за разлика от ЕЦБ с единния механизъм за надзор, не можем да кажем, че ако не постигнем съгласие по даден въпрос до година, нека да го направим, както националните органи го направиха миналата година. За нас няма автоматичен дежурен вариант. Сътрудничеството с националните власти в момента върви добре. Мисля, че ни помагат и комитетите, които създадахме. Ние работим заедно с тях, така че не може нагласата не е единия свет по преструктуриране знае всичко. Има един комитет, който се съсредоточава върху взаимоотношенията между нас и националните органи. Смята, че по всяка вероятност ще следваме примера на ЕЦБ в това, че ще осъществяваме взаимодействие с националните органи, които работят с нас по конкретни случаи. Не на последно място, сътрудничеството с единният механизъм за надзор и съвета за механизъм върви добре. Всички знаем за какво става дума. ЕЦБ е много голяма организация обаче. И ако трябва да преминем през цялата процедура за обмен на информация, отнема време. И ние винаги им казваме, че може да дойде време, когато няма да имаме време. Извинявайте за дълги отговор. Нека не за да дадем възможност на всички, нека да спазваме ограничение в времето за задаване на въпроси, времето за задаване на отговор. Ще говоря на английски. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря, че сте тук. Благодаря за работата на вашия екип. Притесняват ме данните, които ни дадахте за нивото на транспониране на БРД. Много е тревожно това, че тази директива трябваше да бъде транспонирана на септември миналата година, сега е транспонирана само от 7 държави членка. за началото на следващата година ви предстоят сериозни предизвикателства. С какви е, механизми разполагате, какви са контактите ви с комисията и съвета, парламента ще направи всичко възможно да се окаже политически натиск. Когато стигнахме до средата на тази година, смятам, че е време да направим анализ на постигнатото и да преминем на по-високо ниво. Какви механизми ще използвате за тази цел? Вторият ми въпрос е за така нареченият резервен вариант или бакстоп. На мен не ми беше много ясно това. Бихте ли ни обяснили каква как, в каква насока са разходите. Целта беше да се работи пряко с банките. В този случай не е ясно защо това не става така. И ако индивидуалните кредитни линии от отделни държави членки не, предприемат своя подход, нещата биха станали много сложни. Ще отговоря на първия въпрос. Да, ние ще използваме всяка възможност за транспониране на директивата за за преструктуриране на банките. Комисията също работи по въпроса и уведоми държавите членки, които все още не са на последните етапи и, и, спол, и трябва да обръща внимание върху това, че трябва а, да приложат всички необходими инструменти. А, резервният вариант, резервните фондове, когато започна работа нашият съвет, Съветът поиска да чуе какви варианти е, бихме предложили. Ние смятам, че частните решения са доста ограничени. Обществените решения, решенията с обществения сектор са друг вариант. Ние обсъж... ние обсъждаме обществено финансирани. Не сме обръщали толкова голямо внимание на а, добре функциониращо а, решение за, резервен, за резервно финансиране но Европейският механизъм за стабилност не може да отпуска кредити пряко на фонда за преструктуриране. Мисля, че сега съветът и държавите членки са тези, които трябва да излязат с решение. Ние подготвихме предложение и се опитваме да чуем дебата. Беатрикс фон Стор. Уважаема госпожо Кюних, благодаря ви, че приехте поканата ни. Въпросът ми е свързан с една от декларираните цели на вашия съвет, а именно да намали максимално разходите за данакоплаците. Не те следва да поемат разходите за вътрешното рекапитализиране. Но в един от членовете на регламента уреждащ дейността ви се предвиждат редица изключения от това правило. Например, изключват се дългови инструменти с матюритет от до 7 дни и някои други инструменти. Не би ли? Не е ли всъщност факт, че привилегироването по този начин на определени групи длъжници ще доведе до положение, при което държавата ще трябва да предостави обезпечение за някои дългови инструменти. Тоест ще проистъкат повече разходи за дънакоплатците. Дългови инструменти с матюритет от до 7 дни се използват като гаранция за междубанковата търговия. Към това се добавя и една застраховка за банките, която обаче е безплатна за тях. Има ли според вас тенденция на предоставяне по този начин на стимули за банките? Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Frage Засегнахте една много важна тема, именно вътрешното рекапитализиране и разпоредбите на член 44. Основният момент по този член е гарантирането на вътрешно рекапитализиране. Трябва да има вътрешно рекапитализиране и то да се предприема преди да се предприемат каквито и да било други мерки механизмът, единият механизъм за преструктуриране работи заедно с държавите членки за практическото прилагане на механизма за вътрешно рекапитализиране. Една определена категория от кредитори се ползва с привилегии като ще трябва да се гарантира и недискриминирането на определени групи кредитори. Има и още нещо, което е всъщност най важния момент, а именно когато се преструктурира, трябва да се помисли и за непривилегированите категории кредитори. За тях също трябва да се намерят добри решения. По въпроса ви за привилегироването на дългови инструменти с матюритет от до 7 дни, тук според мен няма толкова голям проблем. По последния ми въпрос, ви въпрос за междубанковата търговия. Тук според нас няма промени, но не разполагаме с всички необходими данни. На този въпрос в момента със сигурност по-добре може да отговорят, по-добре могат да отговорят централните банки. Майкъл Благодаря, Майкъл Тойра. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Кюних. Нека и аз ви благодаря за изложението, за това, че приехте поканата ни. Както казаха господин Балц и други колеги, гласуваме ви доверие на вас и на вашия екип. Имам следните конкретни въпроси. Първо, изчерпвате ли потенциала си при набирането на квалифициран персонал? Или нямате затруднения при намирането на достатъчно квалифицирани експерти? вторият ми въпрос. Като се имат предвид острите кризи в някои държави членки, имам предвид Хюпо Алп Адрия, очаква ли се в бъдеще в Европа да се стигне до случаи с отделни банки, които да доведат до изчерпване на капацитета на единия механизъм за преструктуриране. Как най-добре според вас би могъл да се реши този проблем? И това ме отвежда и до следващия ми въпрос. Каква оценка можете да дадете на настоящото положение в Гърция? Набирането на персонала към момента няма липса на квалифицирани кандидати. Особено се радвам, че има добър баланс от кандидатури от частния сектор, не само от обществени. Понякога е трудно по отношение на баланса между половете и националностите, ако има повече кандидатури от мъже. Изборът понякога е по-труден, също въжи и за страни. И затова искам да поканя всички, които обмислят да кандидатстват, да кандидатстват. Опасността от това да не можем да се справим, когато за... Аз не, не смятам. Мислям, че всички ние сме работили в областта на банковата система. Разбира се, има и едно изкушение, ако възникне неблагоприятно събитие, да изчакате нашият отговор. Това, което е по-важно за мен и аз използвам тази възможност да го кажа е, че не е много логично всички да имат право да бъдат преструктурирани от нас, когато една банка а, се изправи пред трудности, тя трябва сама да си реши проблемите. Следваща логичка, логична стъпка е процедура по несъстоятелност. И преструктурирането е вариант само ако това се диктува от обществения интерес. И аз се надявам, че можем да успеем да свършим работата през 2016 година по отношение на Гърция. Всички гледаме новините и аз мятам, че гръцките банки функционират в трудна економическа среда. Хубавото е, че те имат много активен екип за преструктуриране. Е, мисля, че вече имат опит в преструктуриране на банките и ние сме в тесен контакт с гръцките колеги. Мигел Бягас. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Четох много внимателно документа и има цяла поредица резултати, които касаят 55 банки само. Данните, които откриваме в този документ, отговарят дали отговарят на ситуацията, дали са представителни. Много често се привилегиоват банките, които разполагат с по-добри условия. Така че дали данните във вашия доклад наистина отразяват добре ситуацията най-общо. Тъй като тук е, имаме само една много малка част от банките, вие назирявате 128, а тук се говори само за 55. А освен това се говори за някакво спасяване, да се класира диска, да се намери обективен, трябва да се намери обективен механизъм. Как ще работи всичко това? Дали ще се извърши някакъв преглед или предварителен периодичен доклад за всяка банка, дали данните ще бъдат обнародвани, дали ще бъдат съобщени на парламента. И третия въпрос – Бейлин. Има изключение и на това. И до каква степен има риск за банковата система. Една банка представлява такъв риск. Дали са разгледан обективно рискът, който представлява банката, за да си установи това изключение спрямо Белин? Е, let me start. Първия въпрос. 55 милиарда се основават на 1% гарантирани влогове. И ние се стремим към това да има хармонизиран механизъм в банковия съюз. Не смятам, че има благоприятно третиране. Ако влогват се повече, тогава и тази сума ще се увеличи. Механизма за преструктуриране. Това е задачата на плановете за преструктуриране. И в тези планове ще се обръща внимание на, взаим, на взаимната връзка между банките и ще се опитаме да решаваме проблемите на банките в зависимост от тяхното значение. Нещата са различни за малки местни банки и големи международни банки. Що се отнася до пречките пред преструктурирането, най-голямото предизвикателство са трансграничните дейности – и така, трансграничното признаване на мерките е нещо много важно и трябва да работим заедно с нашите партньори. Една от нашите задачи е да не допуснем един провал да се превърне в системен проблем. Свен Гиголт. Благодаря, господин председател. Госпожо Кюних, ще се изкажа на немски. Радвам се, че отново сте сред нас. Имам два въпроса. Първо, когато става дума за големи банки, банки от значение за цялата система, ще Изготвите ли ясни правила, които да уреждат възможностите за преструктуриране за тези банки? Какви ще са предпоставките, които ще очаквате от тях за преструктуриране? Не би ли следвало да очакваме от големите банки да могат сами разумно да се преструктурират? Вторият ми въпрос е свързан с едно интервю, което сте дадохте за Handelsblad в понеделник. Бе ви зададен следният въпрос. Госпожо Кюних, сега всички говорят за Гърция. Възможно ли е да се предотврати фалитът на страната? Вашият отговор. Този въпрос трябва да зададете на гръцкото правителство. Според мен времето изтича. Мисля, че трябва наистина да сме големи оптимисти, за да смятаме, че има възможност за ясно окончателно решение. Питам се дали подобни изказвания се вместват в рамките на вашия мандат. Питам се, като се има предвид и настоящата дискусия за поверителността на документите, които предоставяте на Европейския парламент и въпроса за това дали парламента подхожда отговорно към тези документи. Не би следвало и вие да проявявате известна отговорност, когато ви се задават подобни въпроси по време на интервюта. Наистина бях изненадан от отговора ви. Не знам дали Наистина, действително сте казала това. Когато прочетох отговора ви, наистина не повярвах на очите си. Е- По първия ви въпрос, системните банки, банките с глобално системно значение, за тях ще има насоки и те ще трябва да свършат определена работа. Ние ще обърнем внимание на въпроси като системи за информационни услуги, прозрачност и вие споменахте структурни въпроси, които се, се отнасят не до де, дебат за това, кои банки ще се преструктурят, а по-скоро кои могат да бъдат изолирани по-лесно в група? Структурирана ли е групата така, че да можем да осъществим а, и да приложим своите мерки? Сега по въпроса за интервюто в Handelsblad. Интервюто, когато го прочетете по-внимателно, ще видите, че е посветено на съвета за преструктуриране. В началото е въпросът. Да, отговорите са дълги, но те бяха видени, е, причени и разрешени от мен. Според нас това отговорно ли е и каква е връзката с е, вашия мандат? Мисля, че същината на интервюто е посветена на съвета по преструктуриране. Аз направих един коментар, че трябва да сме оптимисти и да се надяваме на решение. Това е общо изявление, на което всеки има право. Не, не видях текста на интервюто. Можем допълнително да обсъдим този въпрос в работната група по банково. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателката Кьонинг за това, че е тук да отговори на нашите въпроси. Имам три въпроса. Въпроса първо, подбора на служителите да с какви хора назначавате, на срочни времени договори или хора на по-дългосрочни договори. Дали използвате критериите, дали използвате като критерии националността или качествата. Просто системата готова ли е да реагира при кризи на колосални банки, като Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, които са малко над тройно Б. Банки през последните години се насочиха към спекулативни банки на пазара Дир, Deutsche наскоро не изкара стрес теста на американските банки. Банк, институция, която има над 55 милиарда деривати. Бихте ли успокоили унези, които държимат имат влогове в подобни банки? Най-напред въпроса за служите. Ние предлагаме временни договори за момента, но очевидно съветът смята, че тези служители могат в последствие да получат постоянни договори. От всичките 60 слушители, 8 са от работната група на комисията, други 8 са национални експерти и сме благодарни на държавите членки, които ни оказват подкрепа. Останалите са служители, които ние ангажирахме. Винаги ще имаме национални експерти, но ще създадем свои служители. Може ли системата да реагира е, при е, кризи на огромни банки. Бих била скромна и бих, била, и бих казала в по-голяма степен, отколкото в миналото, но ако някой от големите банки изпадне в криза, това няма да остане незабелязано от системата. Същото обаче въжи и за голямо производствено предприятие. Ние искаме те да станат по-преструктурируеми, по-прозрачни и това е в съответствие с целите на стрес тестовете. Мисля, че ние можем да кажем, че за момента чашата е, е предимно, е по-скоро пълна, отколкото празна. Барбара Капел. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Кюних, за интересното предложение, изложение. Темата за Гърция в момента е актуална. Вчера господин Драги заяви, че гръцките банки са платежоспособни и могат да емитират достатъчно гаранции. Вчера, след като дадохте интервю на Handelsblad, узнахме, че е възможно да бъдат преструктурирани 4 гръцки банки, при положение, че не се постигне споразумение между Гърция и кредиторите. Ако Гърция изпадне в несъстоятелност, активите на тези банки вероятно няма да имат вече никаква стойност. Тези банки няма да издържат на прегледа на качеството на активите и няма да им бъде предоставена спешна ликвидна помощ. Има и една банка, с която се занимавате вие. Това е HETA Asset Resolution, националният орган по преструктуриране на Австрия. На 1 март тази година излезе с постановление, според което следва да бъдат преустановени плащанията, следва да се разработи план за преструктурирането на ХЕТА до 31 май 2016 година, който да предвижда разсрочване на задълженията. Аудиторите са установили недостиг на капитал между в размер от 4 до 7,6 милиарда в балансите на тази банка. Тази банка е извършвала мащабна дейност в страните от Балканския полуостров, мащабна спекулативна дейност, която е довела до загуби. Министърът на финансите на Австрия заяви, че банката няма да получава повече субсидии. Към нея се прилага режим на преструктуриране. Утре предстои банката да излезе със своя отчет. Представенето на този отчет беше отлагано вече на два пъти. Разполагаме с информация, че резултатите от прегледа на качеството на активите и не са много добри. Комерцбанк трябваше, например, да отпише като несъбираеми задължения в размер от 200 милиона евро. Механизмът за преструктурирането предвижда първо да се вмени отговорността на собствениците и на кредиторите. Въпросът ми е следният. Какво ще предприеме единният съвет по преструктуриране? Как ще приложите член 44? Вторият ми въпрос. Какво ще предприемете за бързото предоставяне на данни? Първо, мисля, че в интервюто не заявих, че ще преструктурираме 4 гръцки банки. Обърнах внимание само на това, че ако през 2015 година се стигне до дисбаланси в някоя държава членка, то отговорността се пада на държавите членки. А четирите гръцки банки са обект на надзор от страна на ЕЦБ. Ние ще отговаряме за тях от 1 януари 2016 година нататък. По въпроса за хета, нито към момента, нито следващата година ще отговаряме за тази банка. Установили сме контакт с колегите от Австрия. Ние следва само да си извлечем полуки от случая с Хюпо Алпо Адрия. По конкретния ми ви въпрос за член 44, една от функциите ни във връзка с наръчника по преструктуриране е да определим минималните изисквания за отговорността, за това какво следва да се финансира приоритетно по механизма за вътрешно рекапитализиране. Освен това, ще трябва да помислим какво да направим, така че наистина преди да се помисли за каквито и да било други мерки, рекапитализирането да се осъществи от собствениците и кредиторите. Извинявайте, минах на немски без изобщо да забележа. Приключихме с първия кръг от политическите групи. Сега вече трябва да бъда много стриктен. Минута и половина за въпрос, две минути и половина за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо. Бяха представени кредита на няколко европейски банки. С други думи, ситуацията се вижда, че се е влушила. Това притеснява ли? Освен това, ние с, преговаряме с властите, които решат проблемите на третите страни. И даваме си сметка, че има, разбира се, е, напредък, но с Азия просто затънаха преговорите, както и с Латинска Америка. Някои национални власти вземат мерки, без да държат сметка за споразуменията, подписани с другите европейски власти. И тази година, през 2015 година, която е преходна, не смятате ли, че е, Властите трябва да изпратят напътствие на националните власти, за да бъдат сигурни, че правилата ще бъдат спазни. Благодаря. Several banks. I'm not concerned with that because it is partially a reflection of what you have actually voted on in Parliament in saying that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 председател, че сте тук. Успех ви желая за работата, за създаване на вашата институция, така както описахте, но вашата институция е част от един пакет, където липсва един стълб, защото всички знаем, че в момента в който беше започнато това, се очакваше, че ще има трети стълб – т.е. гаранцията на депозитите. Знаем, че в известен брой държави членки е, има притеснения. Тази идея за системата за надзор е, сега вече е определена на европейско равнище, но след като ще има едно решение, което ще касае определена банка в държава членка, отговорността за гаранцията на депозитите ще си остане от национално равнище. Така че това ще бъде едно, някакво изкривяване в тази конструкция. Виждаме, че на равнище Европейския съюз тази тема е доста сложна, но има и други начини, които се прилагат. Най-напред да се върви към хармонизирането на тези депозита на гаранции, което ще направим това в рамките на капиталовите пазари където някой предлага да се премине от една система не гаранция на депозитите, а е, застраховка на депозитите. Как вие оценявате тези предложения и до каква степен е важно това? Благодаря. И казах до каква степен тези елементи са важни за вас – включително за да се затвърди легитимността на вашата институция. That... Ясно е, че банковият съюз има три стълба. Двата основни стълба са факт. Гарантирането на влоговете предполага хармонизиране на системите, Очевидно е, че тук има какво да се направи. Това в ощърп ли е на един и свет по преструктуриране? В ощърп ли е факта, че няма единна система в банковия съюз? Бих казала не, но това е тема, която трябва да продължим да следим. Благодаря. Марко Фербер. Благодаря ви. Съвсем накратко. Миналата седмица Европейският банков орган излезе с технически съвети за етапа на изграждане на съвета за преструктуриране. В тези насоки се предвиждат минимални изисквания за размера на обезпечените инструменти не би ли трябвало предвидената минимална стойност в бъдеще да бъде повишена? И как точно ще се разпредели сумата на етапа на изграждане на структурата ви? Ще запазите ли стойността от 1% като базова стойност или би трябвало в процеса на започване на работа на началния етап да разполагате с по-висока сума? Започнахме едва сега да работим по този въпрос. Надяваме се средствата да дойдат максимално бързо. Ние в момента оценяваме предложенията на Европейския банков орган. Те ще се обсъдят с Европейската комисия. Ето това ще бъде изходната ни точка. Отговорът беше пределно а, откровен. Кога ще разбере е, пазарът, как тълкувате предложението на Европейския банков орган. Благодаря за този въпрос. Европейския банков орган даде своят съвет на комисията и на следващия етап комисията ще разработи следващ етап от актове. Е, ще бъде потърсено нашето мнение, но се надяваме, че комисията ще утвърди актовете от второто ниво. Изпълнението ще бъде на тази основа. Докладът на Европейският банков орган идентифицира потребността от минимално ниво на фонда, именно 55 милиарда – и да не допусне забавяне на вноските. Много е важно събирането на вноските да се осъществява в един непрекъснат процес, тъй като това ще е основата, на която ще се съберат 55 милиарда. Петър Зимон. Госпожо Кюних, преди малко много пламенно говорихте за онези държави членки, които все още не са транспонирали директивата за преструктурирането на банките, въпреки че са били задължени да го направят до 2014 година. Сред 11-те държави членки, за които говорихте, има по-големи, по-малки държави. Да си представим, че в една от тях се стигне до несъстоятелност в състояние ли сте да преструктурирате съгласно директивата за преструктуриране на банките или ще се стигне до външно рекапитализиране, т.е. от джоба на дънакоплаците? От 2016 година нататък, когато реално ще започнете работа, смятате ли, че 11-те държави членки, които все още не са транспонирали директивата, ще могат да бъдат дисциплинирани така, че да не забавят вашата работа. Трето, вноските във фонда за преструктуриране. Как влияе върху финансирането на фонда факта, че тези 11 държави все още не са транспонирали директивата? Има ли въобще някаква връзка? Положителното е, че всички държави членки имат свои представители в пленарния форум и те работят заедно с нас. Но кога, трудно е, когато отсъства правното основание. И вие и аз знаем, че в определен момент директивата може да бъде пряко приложима. Аз по-скоро настоявам директивата за банковото преструктуриране да се приложи на практика. Всички държави членки започнаха да изграждат необходимата инфраструктура. Вноските в фонда. Нужно е междуправителствено споразумение. Също така всички държави членки трябва да правят вноски в фонда. В момента не искам да мисля какво ще стане, ако това не се случи. Гюнар Хокмарк. Благодаря. Имаме един по-общ въпрос. Как оценявате промяната в пейзажа? Ние говорим за различните промени законодателни и други. Но би било интересно да чуем какво мислите вие за това, доколко се увеличила преструктурираемостта на банките и доколко сме ограничили опасността от зараза. Законодателството сега не е приложено всички държави членки но какво ще стане, когато процесът приключи? Това е много важно като основа за всички бъдещи дейности, които ще предприемем. Отговор. Много е трудно да се даде абсолютен отговор, но имайки предвид изпълнението на правните промени, имайки извършена е много а, работа. Убедили, убедихме държавите, банките да а, предприемат а, действия за преструктурируемостта. Смятаме, че тя се е повишила в сравнение с преди кризата. Не всичко е идеално, но системата е по-прозрачна и по-добра но и вие и аз знаем, че предстои още много работа. Благодаря. Последния въпрос е Хонас Фернандес. Благодаря. Благодаря. Добре дошла, госпожо Киник. Исках е, да почетая въпроса, който беше зададен от Перваш Перес – Става дума за гаранция на депозитите, национално равнище, но също така и фонда за банкови е, решения. Аз е, исках. Много ви моля. Е, ще имаме 3 минути пауза преди гласуването, но сега ще ви помоля да пазите тишина. Благодаря, господин председател. Не мога да разбера защо фонда се изготви от 1% от депозитите, докато този фонд в известен смисъл би трябвало да покрие рисковете на останалата част от пасивите, а не депозитите, защото депозитите вече са гарантирани на национално равнище. Също така искам да кажа, че банките са, действ... Е, участват в е, фонда и ако имаме осигуровки за националните фондове, трябва да видим това как ще работи и как банките ще могат да участват в този Европейски фонд за гаранция. В известен смисъл тук стои въпроса за финансовата система, най-общо казано, защото се говори за финансиране чрез дълга на финансови институции, които са в сърцето на финансовата криза. Та не е ли нещо? Това не ви ли притеснява цялата система да, на осигуровки да бъде финансирана от депозитите? Как, как виждате нещата? И вторият въпрос. Парламентът прие в рамките на тази система това, че санкциите, които ще бъдат наложени от Европейската централна банка като надзорен орган, и се изхождаше, че целта е всъщност за подобряване на фонда. Считате ли, че този начин да се подобряват нещата, може ли това да бъде предвидено за бъдеще като възможност? Ще се опитам да отговоря първо на... Ще се опитам да отговоря първо на първия въпрос – Мисля, че вноските е, ще дойдат от застрахованите депозити. Мисля, че това е политическа дискусия. Дали системата се претоварва с фонд за гарантиране на, до, на депозитите и така нататък. Мисля, че това, са, е, това е цената на сигурността на системата. Банковото дело и банковите операции, тяхната безопасност не са безплатни. Вторият въпрос – Надявам се, че правилно разбрах английския превод и вие, превод вие казахте, че всички санкции, наложени от Централната банка или регулаторите, могат да се използват за финансиране на съвета за преструктуриране. Идеята е интересна но не сме ние тези, които ще вземем решение. Благодаря на Елке Конинг и на Единия съвет за преструктуриране за това много полезно изслушване. Ще им чуем второ такова през октомври. След ни преди това ще гласуваме споразумението между двете институции и ще започне много полезно междуинституционно споразумение. Благодаря ви. I suppose that is useful if we give three minutes suspension to prepare the vote. Okay. So we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 So, dear colleagues, I think we can... Колеги, да започнем с гласуването. Както знаете, първото гласуване е повторна консултация Господин Демази, искам за протокола да съобщя, че съм загубил карта си за гласуване и ще гласувам с ръка. Колко души са без карта. И вие ли са имате същия проблем, господин Юртасон? Искам да помоля да се отложи гласуването по, до, по доклада БРС. Списъка за гласуване дойде сутринта и беше много трудно да обсъдим с колегите второ. И искаме 27 изменения да се гласуват отделно това са деликатни въпроси и списъкът за гласуване не е готов. Искам да помоля гласуването да се отложи. Председателят. Два въпроса. Първо, дали измененията са включени или не. Това е решение, което няма да се промени, дори да отложим гласуването по отлагането на гласуването. Докладчикът смята, че трябва да продължим с гласуването. Така смятам аз. Ако искате да гласуваме, дали да го отложим или не, сега сме по плащането. По плащането ли, по плащането ли искате да се изкажете? Платежните услуги. Сега гласуваме платежните услуги, точка 9 от дневния ред, повторна консултация по член 73 от правилника за дейността, платежни услуги във вътрешния пазар. Господин Таяни поиска думата, но само една минута. Разхода за фрагментация на онлайн плащания е над 1% БВП мисля, че тези разходи могат да се намелят, като приемем нова система за плащане. Освен това ще се повиши сигурността. Според мен това е много важен резултат и преговарящия екип на парламента води преговори с чувство на отговорност. Благодаря на всички, на докладите Сянка, господин Фербер и секретарията а, на ЕКОН. Благодаря. Предстои ни гласуването на много важен законодателен акт. Гласуваме поименно, първо пробно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Карас няма гласуване. Кой е без карта? Господин Карас и господин Демази. Секретариатът ще следи. Гласуваме договорения текст по повторната консултация за платежните услуги във вътрешния пазар. Моля, гласувайте. Един, двама от НП в повече. О, остава един от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Сега преминаваме към Сега предлагам процедурата доклада БРС. Разбирам, че има искане за отлагане. Ако искате да гласуваме искането за отлагане, можем да гласуваме. Ще дам дума за, е, на един да се изкаже за, един против. Заповядайте. Благодаря. Искам да поясня. Току-що чух въпросите на господин Юртасън. Те са свързани с измененията. И ние имаме подобно притеснение. Ние 15 от нашите изменения са включени в компромисите. Не смятаме, че нашите изменения са свързани с компромисите. Ние без друго ще гласуваме против компромисите, тъй като не са свързани с нашите изменения. Искам да потвърждение, че ние искаме отлагане, за да се спази процедурата за измененията. Тоест, нашите изменения да, да личи, че са различни от компромиса. Не виждам по правилника, на кое правило мога да се позова. Нито пък виждам коя процедура ви дава правото да отсъждате. Предилно ясно мога да ви отговоря, но няма да водим дебат. Отговорът ми е следния. Изменението може да падне по две причини. Първо, защото влизат в компромиса. Второ, защото противоречат на компромиса. Ако текста на компромиса се приеме, изменението пада. Това е причината, поради която някои изменения не се гласуват, а в други случаи се гласуват. Това е по преценка на докладчика. И това е списъка за гласуване. И сега не можем да водим дебат. Сега има искане за отлагане на гласуването. Друг колега иска ли да се изкаже против? Искаме да се отложи гласуването, но на друго основание. Има 75 страници гласуване и няма да приключим 12.30. Имам колеги, които гласуването няма да приключи. Следващия път предвидете повече време. Искането ви е ясно, така че бъдете кратки. Иска ли някой да се изкаже против? Гласуваме. Господин Луке, моля ви, а не дете да се изказвате, ако ще повторите това, което беше казано. Подкрепям искането за отлагане. Имам още една причина. Господин председател, оставете ме да приключа. Има едно искане. Искането е за отлагане. Причината, процедурата е искане за отлагане, един за, един против. Не можем да чуем допълнителни основания. Чухме две причини, сега гласуваме. Това не е по процедурата. Господин Балц. Господин председател, с цялото ми уважение към вас, мисля, че трябва да давате възможност на колегите да се изкажат и да изложат аргументите си, независимо от това дали в крайна сметка ще се промени нещо или не. Не ми харесва факта, че не оставяте да се доизкажат колеги от различни политически групи, които имат различни аргументи против. I'm sorry. Съжалявам. Има искане за отлагане на гласуването. Искането е просто отлагане на гласуването. Давам възможност на един да се изкаже един и един против. Това е процедурата. Ако искате да добавите допълнителни обосновки. Мога да дам възможност, но е безсмислено. Чухме за разпределението на компромисите, за други ангажименти, твърде ви, твърде дълъг списък за гласуван. Аз не исках да приведа друг довод очевидно им се въведе нов така наречен компромис. То въобще не е компромис. А, то беше въведен много набързо. Това е отделно изменение и то може да се гласува. А всички изменения бяха гласувани, бяха внесени на време и те бяха отхвърлени от вас. Според мен това не е справедливо третиране. Докладчикът иска ли да каже нещо? Сега гласуваме искането за отлагане. Кой е за това да се отложи гласуването? Кой е против? Отхвърля се. Моля, гласувайте. Един от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е, Мика. Така ми казват, че трябва да гласуваме. Компромис А. Кой е за? Против? Приема се. Компромис е. За. Е. Е.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 за, против, въздържали се, приема се компромис С за, против, въздържали се, приема се компромис Д за, против, въздържали се, приема се компромис Ф. Компромис Д гласувахме. Компромис Ф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 против, въздържали се, приема се 295 за, против, въздържали се, отхвърля се 299 за, против, въздържали се, отхвърля се 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 2 за, против, въздържали се, приема се. Имко 3 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се.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 МПЛ 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 13 в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис дубове за, против, въздържали се, приема се. Компромис хикс за, против,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 581, за, против, въздържали се, отхвърля се. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за,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 Измерение 646 за против, въздържали се, отхвърля се 551 за. А, пада, извинявайте. Компромиса Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. А. Хаш. За против, въздържали се, приема се. Компромис А и за. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Джей. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А К За, против, въздържали се, приема се. Имко 11 две части. Първа част за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Имко 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АЛ за, против, въздържали се,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 БФА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 709 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А В за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Z за, против, въздържали се, приема се. Изменение 758 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БА за, моля вдигайте ръка, против, въздържали се, приема се. Компромис ББ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БЦ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БД за, против, въздържали се, приема се. Компромис БЕ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БФ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БГ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б и първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 819 за, против, въздържали се, отхвърля се. 820 за, против, въздържали се, приема се. Няма нужда да гласуваме по първоначалния текст, нали? Електронна проверка по 820. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис БП за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БР за, против, въздържали се, приема се. Компромис БЛ за, против, въздържали се, приема се. Имко Г за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БС има устно изменение на зелените. Първо гласуваме по устното изменение. За, против, въздържали се. Можем да гласуваме по него. Мисля, че ще бъде отхвърлено. Но в продължение на 70 часа преговаряхме по време на преговорите обсъдихме и включването на формулировката, която се предлага в устното изменение. Мисля, че сега е добре да гласуваме против това устно изменение, тъй като по време на преговорите тази формулировка беше отхвърлена. Мисля, че би трябвало да отхвърлим изменението, тъй като 70 часа водихме преговори, обсъждахме включително и този въпрос. Гласуваме по компромиса без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис без К. За, против, въздържали се, приема се. Компромис БМ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис БДЖ. За, против, въздържали се, приема се. Извинете, компромис БО. За, против, въздържали се, приема се. Компромис БД за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 с устно изменение за възражение срещу устното изменение. Четирима колеги трябва да са против. Моля, вдигнете ръка. Гласуваме по текста без устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 131. Моля, гласувайте. Okay. So the vote, one EPP too many, One EPP too many. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. МПЛА за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко С за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко Е за, против, въздържали се, отхвърля се първоначалния текст на точка от преамбюла А за против въздържали се приема се. Точка 2 за против въздържали се приема се. Точка от преамбюла 3 Изменение 2, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се точка от преамбюла 3, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се точка от преамбюла 4. А, вот он блок. Окей. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за против въздържали се приема се. Изменение 4 за против въздържали се отхвърля се. Първоначален текст за против въздържали се приема се. Първоначален текст на точка 11 за против въздържали се приема се. Изменение 5 за против въздържали се отхвърля се. Първоначален текст за против въздържали се приема се точка от прембила 13 и 14, анблок за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 първоначален текст на точка от Прембила 16 за първоначален текст на точка от прембила 16 за против електронна проверка по точка от прембила 16 първоначалния текст. Vote is closed. Край на гласуването. Yeah. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. първоначален текст на точка от преамбила 16. Изменение 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на точка от преамбила 17. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Amendment 20 in favor against abstentions rejected. Original text citation 19 in favor against uh,